Добър ден, госпожи и господа. Мога ли да ви замоля да заемете местата си, за да започнем работата на Комисията по регионално развитие за днешния ден? Благодаря. Ще започнем с приемането на дневния ред на Комисията Реги. Трябва да ви уведомя, че бях замолена да внеса промяна в дневния ред за днес във връзка с присъствието на някои от депутатите. Поредността на точки 4 и 5 ще бъде разменена, което означава, че точката за Световната банка ще бъде разисквана първо и след това ще дискутираме проекта на регламент за общи разпоредби. Приемлива ли е тази промяна за вас? Разбирам, че да и ви благодаря. С тази промяна, която е една единствена, можем ли да приемем дневния ред за днес? Явно отговорът е да. Продължаваме с обявленията на председателя. Нямам толкова съобщения. Само да кажа, че имахме много успешно посещение в Словения. Но очаквам господин Ван Ниселрой по-късно да ни даде информация за това посещение. Преминаваме към точка трета в дневния ред. Разискване на проекта на доклад на Комисията за увеличаване на финансовите средства за програмата за подпомагане на структурната реформа и адаптиране на общата и цел. Госпожа Ружа Томашич е нашия докладчик. За пръв път вече говорихме по този въпрос. Имаме и графика за внасене и разискване на измененията и гласуването. Давам думата на госпожа Томашич, която е докладчик, след което ще продължим с докладчиците в сянка и разбира се с останалите членове на комисията. Госпожо Томашич, да, благодаря, госпожо председател. Ще говоря на хърватски. На 20 май 2017 година започна изпълнението на програмата за подпомагане на структурна реформа за периода 2017-2020 година с бюджет над 142 милиона евро. Целта е да се разшири капацитета на държавите членки да изпълняват административните и структурни реформи в подкрепа на растежа, включително чрез подпомагане на ефективно и ефикасно освояване на средствата на Съюза. Комисията по искане на държавите членки оказва помощ и това може да става в различни политически области. Опитът до сега е показал, че много държави членки са поискали подпомагане по програмата и то във всички политически области, в които такова подпомагане е възможно. Управление, държавна администрация, управление на приходите, управление на държавните финанси, растеж, предприятия, пазар на труда, образование, здравеопазване, социални услуги, финансов сектор и достъп до финансиране. Това, което е важно е, че програмата за подпомагане на структурните реформи е само допълваща към други структурни програми, а не ги дублира. Могат да се изпращат екипи от експерти на държавите членки при подготвянето на проекти. Ние се нуждаем в политиката за кохезия от такава практика. Тя носи допълнителна полза и също така своевременно подпомага държавите членки при изготвянето на заявление. За това не ни изненадва големия интерес на държавите членки към програмата. В доклада си съм подчертала, че за държавите членки е извънредно важно да гарантират прилагането на принципите на партньорство и реално приобщаване на социалните партньори и организираното гражданско общество, когато решават какъв тип структурни реформи да изпълняват, е, както и да работят във връзка с процеса на наблюдение по европейския семестър. Значи всички тези принципи трябва реално да се изпълняват от държавите членки. Смятам също, че увеличаването на финансовите средства за програмата за подпомагане на структурната реформа не трябва да доведе до застрашаване на размера на други важни финансови средства за други дейности. Е, Програмата трябва максимално да подпомага изпълнението на препоръките за отделните страни. Също така се застъпвам за това е, структурните реформи да благоприятстват и социалното, и економическото развитие и реформа. Е, производството и услугите, подобряване на ефективността, качеството на административните услуги, добри държавни и комунални услуги, устойчивост на околната среда. Реформите трябва да бъдат съобразени с спецификата на държавите членки и с националните програми за реформа. Трябва също да се ползва с демократическа подкрепа, като същевременно се използват демократичен подход навсякъде. Подпомага се демокрацията. Трябва да се допълват средствата там, където е необходимо, защото оценката на техническите потребности от комисията показват, че през годините 2019-2020 година няма да може при отпуснатите средства да се извърши допълване на финансирането. Освен това, Прехвърляне от статия в статия е възможно само чрез преразглеждане на МФР или чрез използване на резерва за непредвидени обстоятелства, след като се оцениха всички инструменти в регламента за МФР, комисията прецени, че инструмента за гъвкавост е единствен инструмент за допълване на програмата за подпомагане на структурната реформа. Е, много е важно местните и регионалните органи също да могат да бъдат подпомагани чрез тази програма, така че всички да могат своевременно да изготвят качествени проекти, съответстващи на националните интереси и реформи. Какви средства възнамерява комисията да използва за повишаване на осведомеността е, е много важно, както на европейско, така и на национално ниво. Аз очаквам сътрудничеството с вас и вашите предложения. Надявам се, че ще се умеем да приключим с успех работата по доклада, за да могат държавите членки през октомври тази година да подадат своите заявления и проекти. Инструмента за осъществяване на реформи е много важен. До сега държавите членки много своевременно освояват средствата, но инструментът ще им помогне да изразходват още по-добре средствата и да намалят неравенствата. Благодаря сега докладчиците Сянка, госпожа Малетич. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че всички сме съгласни с ни за необходимостта от структурните реформи, които да доведат до по-добри резултати в практическата ни работа. Струва ми се, че трябва да се очертаят някои ясни послания чрез нашите изменения. Първо, нуждаем се от политическа воля, за да има реално претворяване на реформите в практиката – за такава политическа воля и добри резултати се нуждаем от подкрепа и съгласие от страна на различни обществени кръгове. Местните и регионалните органи трябва да участват, социалните партньори трябва да участват в този процес, учените и други обществени кръгове, които имат отношение трябва да участват в тези процеси, за да могат реформите да бъдат устойчиви. Ние можем да предложим техническа подкрепа, финансиране на програмите за реформи на ниво държави членки, но няма да има добри резултати, ако разчитаме само на централните правителства и в регламента предвидим само правителствата, без всички останали заинтересовани участници да изпълняват тези реформи. Затова смятам, че нашето послание чрез измененията трябва да бъде много ясно именно в тази посока. Това е единственият начин да гарантираме устойчивост и добри резултати на практика. Това първо – политическата воля, съгласието и подкрепата от всички заинтересовани в обществото. Второто нещо, което ще кажа, също е свързано с резултатите, които очакваме от структурните реформи – Нашата цел каква е? Да постигнем добра економическа политика и да, свързем, да свържем структурните реформи с европейския семестър и препоръките за отделните страни. Или целта ни е укрепване на економическия и паричния съюз, защото сега и това фигурира в проекта. Или пък целта ни е постигане стигане на по-добри резултати и по-добро освояване на средствата на Европейския съюз чрез провеждане на връзката с политиката за, един, за единство, за кохезия. Виждаме, че докладчикът е на мнение, че трябва да се съсредоточим повече върху реформите, които имат отношение към политиката за сближаване, политиката за кохезия. Обаче в този проект на... това не се очертава много ясно. В крайна сметка говорим за ограничен инструмент. Не можем всичко да включим в него и трябва да направим избор какво да включим и какво не тъй като не можем чрез него да решим всичките си въпроси. И също трябва да спомена тази следваща точка в дневния ред промяната на регламента за общите разпоредби с оглед на е, преследваните и постигнати резултати. Защото наред с всичко друго, там ние се стремим към добри структурни реформи. А тук говорим конкретно за структурни реформи, свързани с кохезионната политика. Значи само за економическа координация, економическа политика, економически паричен съюз ли ще мислим или ще мислим и за други неща. Нашето послание, смятам, трябва да е ясно. program and what, will be the future and what should be the future of SRSP особено трябва да мислим с оглед на бъдещето. Мисля, че посланията ни и за това трябва да бъдат ясни, защото днес, макар да говорим за програмата за подпомагане на структурните реформи, ние всъщност мислим за бъдещето. И пак като говорим за източник на финансиране, много се радвам, че в проекта на комисията е предвидено да се използва инструмент за, за гъвкавост за тези 80 милиона, с които разполагаме. На основата на вече проведените дискусии аз зная, че всички сме съгласни да се използва инструмента за гъвкавост, а не техническа помощ от е, политиката за сближаване. Ние тук е, говорим е, за всякакви реформи, а не само за кохезионната политика. Така че категорично нуждаем се именно от инструмента за гъвкавост. След това обаче трябва да знаем какво да бъде посланието ни за бъдещето. Дали ще има отделни бюджетни статии, как ще ги захранваме, как ще съчетаем техническата помощ с политиката на сближаване в бъдеще. И за това трябва да сме наясно. Защото сега Получихме проекта от Европейската комисия и също така в нашата, а и в бюджетната комисия и в други компетентни комисии са изготвени доста доклади, които имат отношение към различни аспекти на тази тема. И за това трябва да кажем ясно каква ще бъде нашата позиция за политиката за сближаване и този инструмент be done in future. So it's, um, it's, it's more practicing something uh, for future, but now what we are really practicing and what are the links. Та трябва да очертаем връзките ясно и то с поглед към бъдещето. Това трябва да е съвсем, съвсем ясно в нашите изменения. Това е. Благодаря ви. Thank you very much. The next shadow rapporteur, Mrs. Krehl. The floor is yours. Yeah, vielen Dank. Госпожа Крейл. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че трябва да изясним за какво всъщност става въпрос. Предложението за инструмента дойде от комисията в, с цел да бъдат подкрепени държавите членки да проведат реформи в държавите си. Тоест не комисията да им проведе реформите, а да им предостави експерти, които да е, проведат реформите. Това е част от техническата помощ, която се финансира и за това ние настоявахме, че след като е, даваме пари, тя трябва да има връзка и с е, кохезионната политика. финансирането не бива да идва по линия на техническата взаимопомощ. Благодаря на докладващата, авторката на доклада, че каза, че трябва да бъде по линия на инструмента на гъвкавост. Значи, началото беше при нас, заради кохезионната политика. По линия на кохезионната политика ние няма да отпускаме средства. Така че аз пледирам да се дистанцираме малко от тази прекалена връзка с политиката на сближаване, да проявим повече гъвкавост, така че държавите членки да получат в взаимодействие с комисията експерти, които да им проведат структурните реформи и да не осложняваме процедурата защото в момента не става дума за самото провеждане на реформата, а за подпомагане на нейното провеждане, да се види какво е необходимо и какво е възможно да се направи. За това бих препоръчала връзката с местните и регионалните власти да не бъде формулирана толкова строго и задължително. Ако държавите членки са задължени, дори само когато искат да получат експертна помощ, да се обръщат за одобрение към местните органи и учените евентуално, то тогава за какво са им експертите. Просто нека да не създаваме закостеняла негъвкава система. Помните, бях докладчик по първия доклад за директивата на мен също не ми беше много ясно, но когато а, разговарях с хора, идващи от практиката, ми се изясни. Тогава работихме заедно с господин Ламперт и, и, и осъзнахме, че трябва да направим крачка назад, казвайки, че структурните реформи в държавите членки трябва да протекат така, както е предвидено да протекат в съответните държави, които са с различни системи за участие на парламента и други партньори в вземане на решението. Просто всичко трябва да стане в рамките на националното законодателство. Никак не е в наш интерес да създаваме допълнителни, допълнителни пречки за използването на инструмента. И още една бележка. Не бива да раздуваме нещата, като говорим и за еврозоната. Доколкото ми е известно, през май месец, може би на 2 май, председателят Юнкер ще предложи а, план за доближаване на дадени страни до страните от еврозоната. Не бива да записваме това в нашия инструмент. Смятам, че инструментът е успешен, иначе нямаше да сме свършили парите ще ми се разпоредбите да бъдат възможно най-прости и непредвиждащи допълнителни тежести. Иначе проблемът ни ще е че няма да успеем до октомври, а колкото повече продължават нещата, толкова по-сложно става, доколкото разбирам в момента няма пари. Колкото повече време ни отнеме приемането на решение и след това започват и три странните преговори, толкова повече ще усложним нещата. Нека се отдръпнем малко назад по този въпрос и с малките изменения, предложени от авторката на доклада, да, приемем, да го приемем. Нека да не откриваме топлата вода на ново. Сега, дискусията за изпълнението, която предстои, знаете, че има много ясна позиция по въпроса. Вие ще бъдете тук и тогава ще се изкажа, когато стигнем до този въпрос. Но специално за това смятам, че трябва да бъдем малко по-гъвкави. Благодаря. Господин Яковчич от името на Алде. Благодаря, госпожо председател уважаеми колеги Томашич, Малетич. Госпожа Кил също каза нещо по въпроса. Рискувам да се повторя, което обикновено не е в стила ми. За това няма да се впускам а, в, по въпроси, по които съм съгласен с вас. Искам да кажа нещо само по последната тема, повдигната от госпожа Крел, а именно въвеждането на еврото и политиката по отношение на еврото в Европейския съюз. Смятам, че структурните реформи трябва да се проведат в страните не членки на еврозоната. Това са много сериозни реформи, които ще изискват и много средства, за да се изгради конкурентоспособна економика. Някои статистически данни сочат, че освен Чешката република, Словакия и Словения, всички останали така наречени нови държави членки не са конкурентоспособни. Тоест, ще трябва да им се предоставят още доста средства. Аз съм сред почитателите на еврото, и ми се ще еврото да бъде обща валута на целия Европейски съюз, но това не може да стане без структурни реформи и финансиране в страните, които желаят да се присъединят към еврото. Харватска го иска, да, но има държави членки, които не го искат. Нека а ако ако не се промени тенденцията, ако Юнкер не представи някаква нова евростратегия, то би било разумно то би било разумно и ние да поговорим по този въпрос междувременно, защото тук, става въпро... тук има участие и кохезионната политика с цел укрепване на економиката и конкурентоспособността на съответните държави, за да влязат един ден в еврозоната. И аз като економист мисля, че почти всичко, всички фактори в дадена страна трябва да бъдат укрепени, за да се въведе еврото. Еврото е една от най-големите победи на Европейския съюз. Надявам се това да е устойчива победа. Звана, the floor is yours. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich vertrete heute госпожа Вана. Благодаря. Днес замествам колегата Райнке, която е докладчик в Сянка по това досие. По... Тя ми изпрати своите болешки, които ще ви представя тук. По принцип ние зелените се стремим да предотвратим предоставянето на средства по линия на кохезионната политика, за да се е, финансират е, други е, сектори, като примерно ССП, което за нас зелените е доста критичен момент. Разбира се, че подготовката на държавите за еврозоната е свързана с средства от кохезионните фондове, но те не бива да се отклоняват в грешна посока. От една страна приветстваме някои предложения на авторката на доклада за засилване на партньорския принцип и привличане на социалните партньори, местните органи и гражданското общество. Особено последното за нас зелените е много важен момент – и смятам, че трябва да се наблегне на този въпрос. Приветстваме и предложението за ограничаване на отпускането на допълнителни средства от инструмента за гъвкавост привличането на средства по линия на техническата помощ за трансфер в САСП не е приемливо за нас. Освен това се питаме как ще премине целият този процес, как точно комисията ще решава кои проекти ще се финансират и кои не. Тоест трябва да има много ясни критерии, процедури, примерно предимство за заявки, които предвиждат социални партньори, участието на социални партньори и гражданското общество. Единствено и само собствения дял в съфинансирането не бива да служи за критерии. Благодаря. Благодаря. Не виждам други докладчици в сянка, които да са съседателната зала. Някой друг член на комисията желая ли да вземе думата? Не, за сега. В такъв случай с удоволствие приканвам нашите гости от Комитета на регионите и от Економическия и социален комитет, които са докладчици по същата тема, съответните органи. Най-напред давам думата на госпожа Олга Зихен, която отговаря за това досие в Комитета на регионите. Имате думата. Мерси, мадам ла президент, медам за месю. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Благодаря за тази покана. За мен е удоволствие, че мога да представлявам тук Комитета на регионите. Аз съм докладчик на Комитета по на регионите, когато беше предложен за пръв път през 2007 година програмата за подкрепа на структурните реформи. Също бях и докладче по становище по измененията, които обсъждаме сега и които ще гласуваме в пленарна зала скоро. Тази програма трябва да подкрепя наложителни реформи, да помогне на всички нива на администрацията, за реализиране на реформи. Това е един от приоритетите на европейския семестър. Голяма част от 79% от препоръките по страни имат регионално измерение и разчитат на регионалните и местни власти за изпълнението. Тези препоръки и за да бъдат изпълнени, изискват укрепване на административния капацитет. Проблемите са обаче по-сериозни в по-слабо развитите държави, затова ние подкрепяме първоначалното предложение с някои условия обаче. Ние искаме да имат достъп местните регионални власти освен това, искаме реформите да се реализират в партньорство между различните нива на управление в контекст, извинете ме, в контекст, който ми се струва изключително важен. Има малък технически проблем. Un petit problème technique Nous avons également demandé que освен това искаме реформите да се прилагат в партньорство между различните нива на управление в контекста на управление на различни нива. Ние се радваме, че тези основни моменти са включени в проекта, който обсъждаме днес. Приемането на насоки е важно, за да може да се използват надлежно наличните средства. Необходимо е да има повече координация, но до сега имаше ограничаване до това да не се финансира два пъти едни и същи мерки. Освен това, необходимо е да се направи задълбочена оценка и едва тогава да се прецени какво да се направи след 2020 година. И така, какви са исканията на Комитета на регионите? Към момента не можем да отговорим все още на тези въпроси, тъй като комисията до момента не е дала достатъчно информация, че програмата е на нивото на задачата, за която е създадена, тъй като има има много заявки, повече от 400, от голяма част от държавите членки. Това обяснява а, липсата на а, съфинансиране и че наличните финансови средства са в голяма степен недостатъчни. Става дума за реформи, които се реализират в различни сфери, особено от стратегическо значение. Липса на, липсва на прозрачност, която според Комитета на регионите е неприемлива. Трябва да се публикува информация. Ние искаме а, да има потвърждение след 2020 година, ако оценката покаже, а, че резултатите са положителни само. Програмата трябва да се потвърди след 2020 при реализирането на нови структурни реформи, както беше посочено в пътната карта, публикувана през 2016 година. Ние сме критично настроени към реформата по няколко причини, тъй като се използват средства от бюджета, липсват достатъчно ресурси, но това не е единствената причина за нереализирането на реформи или за тяхното бавно реализиране. Има недостатъчна съпричастност на различните а, нива в а, държавите членки към реализирането. Има също техническа сложност, липса на административен капацитет а, и за това трудно се постигат резултатите, препоръките по отделни държави трябва да са ясно формулирани в дневния ред на всяка от страните. Комисията обаче не прави достатъчна оценка. Има централизирано управление на реформите. Изключват се местните регионални власти в голяма степен. Това е в противоречие на споделеното управление съгласно метода, който се прилага в кохезионната политика, както и на управлението на много нива. Политиката на сближаване трябва да включва подкрепа за структурните реформи, стига тези реформи да допринасят за териториалното сближаване. Ето защо политиката на сближаване не трябва да се лишава от тези средства, Именно поради това Комитета на регионите на 1 февруари прие резолюция, която отхвърля твърдо предложението на Европейската комисия, свързано с измяна, изменение на регламента за а, структурните реформи. В тази резолюция Комитета на регионите поставя въпроси, свързани с а, спазването на принципа на субсидиарност, тъй като не се подкрепят структурните реформи в държавите членки, а целта е да се премахнат а, разликите в развитието на регионите и това трябва да се отчита. Освен това, при прякото управление има опасност да се ренационализират тези реформи. Тематичните концентрации също трябва да бъдат отчитани. Необходимо е изменение на регламента на този етап, но това може да доведе до правна несигурност и забавене на програмите. Ето защо няма да могат да бъдат отчетени резултатите от пилотните проекти до определения краден срок. Ето защо Комитета на регионите отхвърля предложението на Европейската комисия и иска да използва изцяло възможностите за успорване на законодателен акт пред съда на Европейския съюз съгласно протокол 2 относно спазването на принципите на пропорционалност и субсидиарност. Радвам се, че ние можем да развием по този въпрос допълнително сътрудничеството между Комитета на регионите и Европейския парламент. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за това много детайлно становище на Комитета на регионите, което ни беше представено току-що. Сега искам да дам думата на господин Палмиери, който е съдокладчик по това досие в економическият и социален комитет. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията за регионално развитие. Проведохме две консултации, т.е. свидетели сме на двукратни консултации с парламента. Започнахме работа по собствено становище заедно с колегата Ибаско. Започнахме работа на 14 март, а днес становището беше прието с голямо мнозинство като следствие от вашата молба сме представили доста препоръки по отношение на двата документа на комисията за да можем да укрепим економическия и валутен съюз, да постигнем чрез конвергенция повече стабилност и благосъстояние за европейските граждани. а, нашата комисия излезе и с прес-съобщение, в което съобщава а, позицията си по отношение на предложенията на комисията. Що се отнася до увеличаването на средствата за, за подкрепа на структурните реформи, е важно да държавите членки да гарантират, че ще има партньорство, т.е. да бъдат привлечени економическите и социалните партньори, както и гражданското общество, когато се вземат решения във връзка с провеждането на структурни реформи тук трябва да влезе в действие Европейския етичен кодекс за партньорството, както е предписано в структурните и а, инвестиционните фондове. За да се осъществи на практика партньорството, ЕКОСОК прилага да се включи правилото държавата членка да не получава средства, ако не гарантира участие на гражданското общество, когато се вземат мерки по същество във връзка с реформите. Тоест, става въпрос не за консултиране на гражданското общество, а за процес на неговото участие в вземането на решенията за различните мерки. Госпожа Малетич преди малко каза същото. през 2017 година имаше 22 милиона евро за тази а, за тази програма. Имаше 271 заявки от държавите членки, обхващащи повече от 80 милиона евро. Европейски економически и социален комитет приветства намерението за увеличаване на средствата за програмата, но си позволяваме да изразим съмнение по отношение на ефикасността на тази мярка на фона на множеството заявки от държавите членки. На броя на заявките от държавите членки. Просто не бива да се стига до отклоняване на средства от други фондове, които са достатъчно важни, каза го и госпожа Томашич, тъй като търсенето е много по-голямо от предлагането. Комисията трябва да бъде много прозрачна по отношение на разпределението на новия бюджет. Трябва да има еднозначни правила за подбор и критерии за формата и финансирането на проектите. ЕКОСОК също така смята, че трябва да се дефинират много строги критерии за селекция. Ако ще се провеждат реформи, разбира се, те ще трябва да бъдат в съответствие с специфичните препоръки по страни и общите цели на Европейския съюз, т.е. трябва да се извършва постоянен контрол и оценка в рамките на европейския семестър. Целта е да се насърчи економическото, социалното развитие, да се създаде повече заетост, да се постигне по-високо качество и повече конкуренто способност, особено в преработвателната промишленост и в сферата на услугите. Също така и по отношение на качеството на публичната администрация и публичните услуги. В становището ни също се казва, че е, програмата за подпомагане на структурни реформи не бива да заблуждава страните, държавите членки и да ги кара да разчитат изцяло на европейските средства, защото и по отношение на финансирането се спазва принципът на субсидиарност и съфинансирането означава съотговорност за държавите членки. Искам да спомена и ролята на държавите членки, които все още не са членки на еврозоната. Според нас реформите насочени към членство в тази зона би трябвало отделно да се подпомагат с отделни средства, защото всички държави членки, с изключение само на две от тях, са си поставили такава цел. А, помощта за държави не членки на еврозоната, разбира се, трябва да се контролира от а, европейското ниво. Благодаря ви много. За нас в комисията речи беше важно да чуем становищата на економическият и социален комитет и на комитета на регионите. Чухме също и позицията на докладчиците в Сянка. Сега ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Госпожа Макарти има думата. Благодаря, госпожа председател, че ми давате думата. Бих искала да направя няколко коментара. Искаме най-напред да благодарим на докладчика за проекто доклада и на проекта на законодателна резолюция, с която се подкрепят предложенията, направени от Европейската комисия относно регламента за програмата за подкрепа на структурните реформи. Благодаря за работата, която беше свършена по тази програма. Искам да изясня няколко момента, свързани с измененията. Ние сме ограничили това изменение до малко промени. Регламентът беше прият миналия май, т.е. не е изминала дори една година, откакто се прилага, затова не бихме искали да го променяме прекалено много. Ние имахме дълги дискусии по отделните членове на първоначалният регламент. Затова се ограничаваме сега при изменението само до това, което се налага за увеличаването на бюджета с 80 милиона поради засиленото търсене през двата кръга на действие на тази програма. И втората причина беше да имаме също възможност да подпомагаме онези държави, които все още не членуват в еврозоната, да се подготвят. Ние също обръщаме внимание на економическата устойчивост, затова обръщаме внимание на държавите, които не са в еврозоната. По време на кризата стана ясно, че държавите членки не са направили нужното, за да създадат устойчиви институции, които да могат да устоят на кризите. Сега ние трябва да подпомогнем тези държави да се подготвят за членство в еврозоната. Затова правим предложението, което обсъждаме Има подкрепа за предложението ни за увеличаване на финансирането. Забелязваме, че някои от въпросите, които бяха поставени днес, вече са обсъждани по програмата за подкрепа на структурните реформи. Прилагаме принципа на партньорство, както стана по време на първите ни дискусии по програмата и беше намерено компромисно решение за това какъв да бъде подхода ни. Структурата, която следваме, е да имаме един ефикасен механизъм и в рамките на този механизъм е предвидена роля на, за регионалните и местни власти съгласно член 2 от регламента за програмата за подкрепа на структурните реформи се подкрепят регионалните местни власти и това е в духа на партньорството. Радваме се също, че се обръща внимание на подкрепата за публичната администрация, тъй като това е важна част от дейността ни. Има високо търсене от страна на държавите членки. Ако е необходимо, ние можем да дадем примери за работата, която вършим, за да придобиете представа каква подкрепа се оказва при сега съществуващия механизъм. Като цяло, на този етап това, което мога да кажа е, че се радваме на подкрепата, която беше изразена за нашето предложение и очакваме допълнителни разговори по тези въпроси. Благодаря. Госпожо Томашич, бихте ли желали да направите заключително изказване? Благодаря ви много. Искам да благодаря на всички колеги, които взеха взех участие в разискването и очаквам да имаме добро сътрудничество за финализирането на текста. Благодаря ви много. Както вече споменах, е, вече имахме днес първа размяна на мнения с участието на партньорите ни от Економическия и социален комитет, Комитета на регионите, докладчиците в Сянка. Доколкото разбираме, това е спешен законодателен акт и съм съгласна с госпожа Крел, че трябва да се подкрепи това предложение, ако искаме да видим резултата, ефекта от него. Именно поради това ние предлагаме следния график – Краен срок за изменения понеделник, 14 май, до края на деня, 5 часа след обед. В този случай бихме могли да гласуваме по този спешен законодателен акт на заседанието ни на 20 юни. И искам да помоля всички да подготвят своите предложения за изменения. Благодаря на докладчика. Благодаря на всички участници в тази дискусия. Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Както казах в началото, ще имаме размяна на мнение с представители на Световната банка относно приоритетите и подходите за бъдещото изпълнение на политиката на сближаване. Световната банка подготвя доклад относно преосмислене на изоставащите региони в Европейския съюз и се води дебат в Европейския съюз, за да се види какви са факторите, които могат да стимулират економическия растеж и които могат евентуално да доведат и до неравенство в много от регионите в Европейския съюз съжалявам, може би не ви произнасям добре името. Томас Ферол от Световната банка и Кристиан Бодвик. Добре дошли в Комисията за регионално развитие. Разполагате двамата с 20 минути, след което ще имаме дискусия с представителите на Комисията Речи. Евентуално ще има и въпроси, на които ще се радваме да ни отговорите. Благодаря ви за поканата. Много добре произнесохте името ми, Кристиан Бодовик. Ние работим в сферата на приобщаващия растеж ние подготвихме Световната банка един доклад за Европа като машина за сближаване. Ние установихме, че няма региони в света, където да има по-силно сближаване, отколкото в Европа и най-вече в Европейския съюз. Но имаше и критики към а, тази машина за сближаване, че не действа достатъчно добре, затова отново разглеждаме въпроса, като обръщаме специално внимание на регионалното сближаване. Ето защо, заедно с колегата Фарол, изготвихме доклада и господин Фарол ще ви го представи след малко. Ние имаме сега възможност да, конст... да обсъдим с вас някои от констатациите ни да разменим мнения. Според нас ние можем да дадем своята гледна точка за това какво се случва в Европа, как върви регионалното сближаване в Съюза. И с тези встъпителни думи позволете ми да отсна микрофона на колегата Томас Фарол. Благодаря ви, благодаря ви за поканата. Тук виждате БВП на глава от населението в Европа. Това иллюстрира нещо, което ни е познато, че економическите резултати не са равномерно разпределени. Това въже за целия свят. И ние не искаме всичко да е еднакво навсякъде, но има съответни последици за политическото, за социалното сближаване, когато има сериозни разминавания в економическите резултати в различните зони. Казвам го като економист. Аргументът тук е, че има сериозни разлики в регионите което подкопава възможностите за економическия растеж като цяло в Европейския съюз. И тук кохезионната политика да има да играе важна роля за коригиране. Тази машина на сближаване в Европа все още работи добре, но е и изправена и пред предизвикателства. Виждате вариране на коефициентите, там където има спадане на а, тази линия, която виждате. Има повече сближаване. Зелената линия показва силно сближаване на национално ниво, жълтата на регионално ниво. Сега започваме а, да забелязваме отново подновяване на сближаването. Оранжевата линия показва сближаването между държавите на ниво НАЦ-3. Има структурни промени, става дума за урбанизация, за технологии, концентрират се дейностите в някои от водещите региони и това вероятно ще продължи в бъдеще. Има няколко неща, за които говорим в един от актуалните доклади към доклада Голтенберг. Технологиите, търговията допринасят за сближаването. Често се говори, че роботите, автоматизацията отнемат работни места. През последните две десетилетия виждаме сериозен спад на ръчния труд в Европа и увеличаване на работните места, които изискват определени познания. Тоест, търси се повече възвръщаемост, базирана на по-високи умения. Всичко това се отразява на регионите. Фирмите, които са на технологично предни позиции, ще продължат да допринасят за постигане на целите ни за сближаване. В доклада говорим по-конкретно за изоставащите региони и какво става в рамките на кохезионната политика. Тук виждате Кохизионната политика от 2015 година, региони, които с ниски доходи, също и, и бедни региони, които са в Централна и Източна района Европа, също има и райони с нисък растеж, които са в южната част на Европа. Има доста разлики, както между тези два региона, така и вътре в тях. Що се отнася до растежа, например, в някои а, региони на Польша и Румъния в сравнение с а, Унгария и България. Ако искаме да има продължаване в бъдеще, може би ще забележим промяна в тези региони, които сега са в категорията на региони с ниски доходи. Важно е да могат те да излязат от тази клопка на средните доходи. Темповете на сближаване няма да вървят по еднакъв начин за винаги. И така важно е да продължи повишаването на производителността, също увеличаването на заплащането. В регионите с нисък растеж реалното предизвикателство е свързан с увеличаване на производителността и създаването на работни места същевременно с това. В ляво виждате региони, които с нисък растеж в средата, с ниски доходи, има там сериозно увеличение на производителността, има стагнация също и загуба на работни места. Едно от предизвикателствата е свързано именно с загубата на работни места. Важно за политиката в тези региони е тези економики да преминат към сектори, които осъществяват търгуеми дейности. След кризата обаче забелязваме, че има липса на устойчивост там. Важно е също да подчертаем, че Регионите с ниски доходи и с нисък растеж имат сходни предизвикателства. Както вече споменах, има проблем с намаляването на темповете на сближаване. Също има и проблеми на пазара на труда, има спад на работните места в тези изоставащи райони, особено сред жените средно около 10% по-низко е участието на жените в сравнение с средните стойности за Европейския съюз. Изоставащите райони имат дори още по-висока процент на неучастие на жените на пазара на труда, до 20%. Тук може да се стимулира растежа, това ще има и своите социални последици. На този слайд виждате БВП на глава на населението. Също виждате индекса на социалния напредък. Това е един показател, който измерва социалните резултати. Здравеопазването, качеството на здравеопазването, уменията, достъпа до информация, възможности за усъвършенстване на хората. В червено и зелено са отбелязани регионите с ниски доходи или с ниски, нисък растеж. Там резултатите се очаква да се подобрят, но това има също отражение. Ние считаме, че не трябва да се следи само растежа и брутния вътрешен продукт на глава от населението, когато се оценява ефекта от кохезионната политика. Освен сближаването на БВП на глава от населението, кохезионната политика допринася за постигането на две цели да насочи вниманието към реализиране на потенциала на регионите, най-вече за създаване на работни места и на второ място да обърне внимание на равните възможности, да има измерител на социалния напредък, независимо къде живеят хората или къде са базирани фирмите, да имат еднакви възможности за развитие. Идеята за економически потенциал не е нещо ново. Това е част от мисленето в сферата на кохезионната политика през изминалият програмен период в доклада Баркър беше обсъден този въпрос конкретно. Какво означава това за политиката по места? Тук нещата са по-сложни. В доклада ние предлагаме един модел, за да видим какви могат да бъдат очакванията на базата на даденостите. Това са човешки капитал, географски дадености, физически и секторни дадености. Целта е да видим какво може да се очаква в даден регион. Това е инструмент, който може да се използва, за да видим какво можем да очакваме през даден програмен период. За кохезионната политика трябва да разглеждаме две неща. За всеки регион да видим как могат в максимална степен да използват даденостите, с които разполагат и как могат да ги запазят в дългосрочна перспектива. Тази карта е резултат от економическия модел, в зелено и по-тъмно са из... отразени онези региони, които имат висок растеж и доходи, с в лилаво онези, които имат е, нисък е, растеж и ниски доходи. В дясно виждате разликата между това, което казва, че трябва да бъде БВП съгласно модела това е само економически модел, но е интересен по няколко причини. От една страна, тъй като ако разгледаме състоянието в Европа, има около стотица, сто, стотина региона, които не са реализирали потенциала си. И ако го реализират, е, е, ще могат е, да увеличат БВП от глава на населението с 9% пункта и много от регионите в Европа ще напреднат в сравнение с това, което са в момента. Относно приоритетите на кохезионната политика, в а, дясно виждаме съпоставка между България и Румъния и съгласно модела става ясно, че има региони в България, където има доста потенциал, съгласно даденостите им към момента, да постигнат значителен напредък. Много от регионите в Румъния трябва да задълбочат, да доразвият тези дадености, ако искат да постигнат напредък. Всички региони трябва да използват това, което имат и също да доразвият потенциала си в дългосрочна перспектива. Те трябва добре да разбират какви са тези дадености, с които разполагат и по какъв начин могат да ги използват за постигане на най-добри средносрочни и дългосрочни резултати. Как могат да се ребалансират приоритетите. Тук схематично сме представили това, което включваме в доклада. Посланието ни е, че кохезионната политика прави доста неща. Особено сега, относно секторното развитие, интелигентна специализация. И всичко това трябва да продължи. Ние също твърдим, че е необходимо да се постави по-силен акцент върху някои хоризонтални въпроси, които водят до развитие на даденостите в определени региони. Говорим за пет области – макросредата, бизнес средата в регионите, урбанизацията, уменията и институциите. В доклада се подчертава че трябва да се постави силен акцент върху тези елементи в кохезионната политика. Това въжи и за инструментите и координирането на кохезионната политика с други политики и инструменти за финансиране. Последните няколко слайда отразяват някои от тези сфери на политиката. Първо, по бизнес средата. Ние вече говорихме за критично важното значение да се премине към дейности, които а, са търгуеми, особено в а, регионите, които са с ниски доходи. Тук става дума за размера на фирмите и в изоставащите райони е добре известно, че фирмите са по-малки по мащаб, отколкото в по-развитите райони. Доста работа беше свършена напоследък по бизнес показателите в Световната банка. Ние констатирахме на неогранно равнище, че има сериозни разлики в бизнес средата, вътре в регионите, между страните. Подобряването на бизнес средата има сериозен ефект на фирмено равнище за печалби, растеж нива на инвестиции. Така че е важно да се подобри регионалната бизнес среда. На следващо място градовете. Това е карта на Румъния. В Лилаво са големи градове с около 30 000 население. Също някои разрастването на регионите, така наречените вторични градове, които имат огромен потенциал, който не се използва в достатъчна степен в цяла Европа. Кохезионната политика поставя акцент върху градовете, но може да се направи много повече. И затова акцентът върху тях трябва да бъде по-силен в кохезионната политика, за да се преодолеят някои от изкривяванията, които водят до проблеми в урбанизацията, да се свържат градовете с по-периферните зони. Уменията са също нещо, на което наблягаме. Това са данни от 2012 година за региони в Италия, също сравнения между отделни държави. Виждате, че разликите в Италия са по-сериозни, но има също и разлики между държавите в Европа. Най-добре развиващите се региони в Италия са на същото ниво, както най-развитите държави. Но най-слабо развитите райони са сред най-слабо развитите в сравнение с останалите в Европа. И това има своите последици. Затова трябва да се обърне внимание в бъдеще на обучението също трябва да се натрупват нови е, познания в е, основополагащи области. На следващо място, нещо, за което не се говори в прав текст обикновено, са институциите. Институциите имат отношение към економическите резултати. Посланието ни тук е, че има големи разлики в институционно отношение между регионите. Има много възможности нещата да се подобрят, за да се достигне поне средното ниво или пък за да се достигнат най-напредналите. И на последно място в това отношение искам да кажа, че в доклада ни посочваме, че кохезионната политика трябва да е насочена в по-голяма степен към регионите. Ние говорим за подобряване на институциите. Това няма да дойде от мен, като човек, който изготвя хубави доклади. Няма да дойде от правила и процедури. Това ще дойде от самите региони от пряко участие на регионите в разработването на политиките също изисква и силна техническа помощ за изграждане на капацитет. Инициативата в програмата за изоставащите региони е много обещаваща в това отношение. И през следващия програмен период може да се опитаме да доразвием този пилотен проект. След няколко седмици ще излезе доклада за приобщаващия растеж в Европа. Ние работим също и в някои отношения по ОСП. Много ви благодаря за изключително интересното изложение. Има ли слон в заседателната зала? Колегите имат думата сега. Господин Ван Нисълрой и след това госпожа Малетич. Благодаря много за дадената информация. Аз пропуснах първата част на вашето изказване, но когато говорихте за уменията, засегнахте деловата среда и всичко това са хоризонтални въпроси. Имам усещането, че тук става дума за връзка с европейския семестър и с програмите за реформа на отделните страни, а не толкова с политиката на сближаване, както разбираме сега. Тематично съсредоточаване, разпространение на знания, енергиен преход и прочие. Това като че ли са по-скоро релевантните теми. И това някак много обременява регионалната политика. Можете ли да ни кажете нещо повече за структурните промени и подхода към тях или чрез тях, е, който възприема Европейската комисия? Е, можете ли да смесвате всички тези неща? Не знам дали говоря за подход отдолу нагоре или, отдолу, или отгоре надолу. Какво мислите вие обаче? За регионалната политика и за политиката на економически реформи. За едното или за другото говорим. Благодаря, госпожа Малетич. Ще съберем коментарите и въпросите и след това ще ви дам думата за отговор. Благодаря. Uh, that... Благодаря за вашето изложение. Много се радвам, че поредното изследване показва, че политиката на сближаване дава резултати на практика и вашето заключение е също, че намаляват различията между държавите членки. Но след това вие сте анализирали и много добре представихте как растат затрудненията ни поради това, че растат разликите вътре в държавите членки. Много ми хареса това, което казахте накрая. Стратегията за развитие трябва да прави съпричастни хората на място. И за нея трябва да се работи чрез всички инструменти на политиката за сближаване. Именно с това е свързан и въпросът ми. Вие споменахте интелигентната специализация. Някой път, когато се занимавам а, с това как се изпълнява тази повеля за смъртната, за интелигентната специализация, по-скоро оставам с впечатление, че всичко се решава на национално ниво, на ниво централно правителство, а не толкова на ниво местно или регионално, с участието на местните или регионалните органи. Аз мисля, че трябва тази специализация да се провежда отдолу нагоре и всички, които са заинтересовани на местно и на регионално ниво, да вземат участие. На местно ниво трябва да участват местните органи на властта, местните предприемачи, местните научни институции, местните неправителствени организации, хората, които работят и живеят в съответния регион, да си преценят приоритетите и възможностите и тогава да се впуснат в тази интелигентна специализация, като разбира се погледнат и какво правят хората в съседните райони. Защото така може да се изгради единна кохезионна политика? Това е една част от въпроса. И ми се струва, че и вашите идеи бяха в тази посока. А и следващия ми въпрос е свързан с казаното от господин Ван Ниселрой. Връзката с структурните реформи. Категорично не можем да постигнем добри резултати с политиката на сближаване, ако не променим системата като цяло, ако не я реформираме като цяло. Как обаче да съчетаем едното и другото? Благодаря. Thank you very much. Mrs. Krell, you have the floor. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Крел. Благодаря, госпожо председател. Никак не съм изненадана, разбира се, че образованието и обучението са важен фактор сред приоритетите. Интересуваме каква е вашата позиция. Последния въпрос. Разумно ли е да се използва възможността за комбиниране на Европейския социален фонд и на Европейския фонд за регионално развитие, за да се осъществят повече а, възможности? Какво бихте препоръчали? И вторият ми въпрос е, вие казахте, че а, безработицата сред а, жените е по-висока, отколкото сред мъжете. Ако ви разбирам правилно, в съответните региони изобщо безработицата е драматично по-висока в сравнение с други региони. Сега разбира се, че не искам да правя разлика между мъже и жени. И двата пола са засегнати от липсата на работа. Но аз помня времето в източна Германия, когато започнахме процеса на преструктуриране след обединението. Много жени доброволно напуснаха работа, за да не загубят работата си мъжете им, защото мъжете по-трудно понасят безработицата. Сега не правя някакви обобщения, но след като фактически оказваме помощ на жените да достигнат до пазара на труда, това няма ли да изостри още повече критичното състояние на нещата? Какви биха били предимствата от такова нещо? Предимства би имало, ако наистина има жив пазар на труда с реални предложения за работа. Аз разбира се, винаги съм за равното участие на мъжете и жените в пазара на труда. Моля ви, не ме разбирайте погрешно. Но не виждам как, как ще а, се организира някакво положително развитие в регионите, ако се даде тласък на участието на жените на пазара на труда. Благодаря, господин Богович. Е, <clears throat> хвала за изредно квалитетно представител. Благодаря, благодаря много за това качествено изложение. Мисля, че то наистина може да ни помогне в бъдещата ни работа. Освен това, много ясно се представя значението на политиката за сближаване. В едните седмици и месеца, когато обсъждаме бъдещата политика на сближаване, се надявам да разполагаме с това изследване пред очите си. Това е важно за хората, които вземат крайните решения за бюджета, защото Политиката на сближаване е важна и в регионите с по-висок, и в регионите с по-нисък БВП. Когато говорим за регионално развитие, наистина е много важно развитието да се опира върху вашите дадености, върху това, което можете да използвате в средата си. И също така е важно регионите да развият достатъчна компетентност на основата на принципа на субсидиарност. Разбира се, аз приветствам това, че вие така акцентирате в доклада си върху уменията. Мисля, че трябва да стимулираме системите на образование и обучение да проведат тези промени. Ако проведем връзката между образователните системи и безработицата, ще видите, че най-висока е безработицата там, където е най-слаба връзката между бизнеса и образователната система. Мисля, че двояката система на обучение е много подценявана в момента. Освен това, е редно да използваме политиката на сближаване като двигател на всички промени, към които се стремим в една държава членка или регион. Имам обаче въпрос към вас, който е свързан с така наречената урбанизация. От вашия доклад разбираме, че градовете трябва да бъдат смятани за мотори, за двигатели на развитието. Имам известни съмнения в тази посока. Ако забравим и загърбим селските райони, ако забравим, че трябва да има широко лентов интернет, информационни технологии и цифрови умения в селските райони, тогава проблемите ни в Европа само ще се задълбочат. Един от основните ни проблеми е, че хората напускат селските райони и отиват в градовете. От по-бедните страни отиват в по-богатите, от по-бедните региони отиват в по-богатите. За това трябва да мислим и трябва наистина да инвестираме средства от политиката за сближаване в онези региони, които изостават в развитието си. В противен случай, скоро ще имаме големи проблеми с градските центрове и тези проблеми ще бъдат по-тежки, отколкото са сега. По-трудно ще бъде да се решат и ще ни трябва много повече пари да ги решим, отколкото сега ни трябва за развитието на селските райони. Има становище на Световната банка за сближаването. Често пъти това становище не се споделя от институциите в Европа. Обратно, няколко пъти пък Световната банка много ясно е казвала, че сближаването е нещо наистина важно. Аз имам въпрос. Е, в известен смисъл ударението бе поставено на над 3. Е, малки или средни по големина градове, както и да ги наречете. Ние тук все още чакаме и винаги чакаме предложение от другите институции. това ли е предложението? Да обърнем внимание преди всичко върху средните по големина градове. Може би 40% от градовете в Европа са такива. Значи само анализ ли правите или предложението ви е да се премине не толкова към над 2 а към над 3 Благодаря, госпожа Бресо. Е, грация, президенте. Е, Благодаря, господин, госпожо председател. All'inizio non so se lo studio è messo a disposizione. благодаря. Да, добре е да ни изпратите по електронна почта това изследване, за да можем да се запознаем с него в детайли. Е, ще предложа само едно разсъждение и един въпрос. регионите, които не са така дост... високо развити. Обикновено се намират в страни, където има големи разлики между регионите. Примерът с Италия е много подходящ в това отношение. Ние имаме региони, които са сред най-развитите и обратно такива, които са сред най-изоставащите. Дедито in termini di contributi sociali, in termini di salari in е, тук има най-разнообразни равнища на трудови възнаграждения, на обществено-осигурителни вноски, на обещетения. Е, услугите, които предлагат общините, е, някакси се развиват в посоката, която очертават най-развитите региони. И от тук има и още една трудност. Не можете да, дифер... да диференцирате данъчното облагане в резултата на европейските правила. Какво бихте предложили вие? Аз се а, обръщам специално към госпожа Крел. В Италия имаме доста труд на черно, който е излиза от статистическите данни, въобще не се отчита в тях. И това пречи да се сравняват валидно данните, които подава Италия, с данните, които постъпват от други страни. Трудно е да кажете каква е безработицата или съответно заетостта, включително и на жените. Естествено, че навсякъде има някакви културни стереотипи. И те трябва да се вземат предвид, включително при предварителната обословеност. You, Благодаря, господин Моско. Благодаря, госпожо председател. Искам да задам един въпрос на този колега, който се изказа. Благодаря за цялата информация, която ни дадохте. Не знам дали ще се впиша в темата. Става дума за приоритетите при изпълнението на политиката за сближаване. Вие имате политика да отпускате заеми на развиващи се страни. Искам да знам дали страните на юг в Карибския басейн някои, например като Хаити, ще бъдат подпомогнати. Вие говорихте за Румъния, обаче тези страни, които са далеч от Европа, ще бъдат ли подпомогнати също? И особено като имаме предвид, че Хаити преживя една ужасна природна катастрофа. Имате ли някакви специфични идеи за тези страни? Вярно говорихте за Румъния, обаче за страните, които не са на европейския континент, какво ще кажете? Е, няма други въпроси. Това бяха въпросите към вас от членовете на комисията е, Реги. Много разнообразни. Който ще започне? О, извинете, още един въпрос от господин Ропе. Това ще е последният въпрос. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Имам някои идеи, някои бележки и някои въпроси. Държавите членки са в различно положение, не можете да ги приравнявате. Едни са по-малки, други по-големи, Едни имат няколко региона или много региони, други нямат региони. Те имат различен исторически опит, някои са се развили повече, други по-малко. Преди е, да зададем въпроси, ние също изхождаме от различни предпоставки, за това и въпросите ни са различни. Благодаря много още веднъж за дадената информация. Ще се запозная с нея в по-големи подробности. Много се радвам, че според вас на политиката за сближаване в Европейския съюз може да се даде висока оценка. Европейският съюз е най-голямата зона на сближаване, така да се каже, в, Европе... в света. Конвергенцията означава, че политиката на сближаване е успешна. Имам съвсем, имам съвсем конкретен въпрос. Моята страна Литва и други балтийски държави нямат региони. Смятате ли, че това забавя сближаването? Положително или отрицателно се отразява върху развитието? Обикновено страните, в които няма региони, са страни, в които само столиците се развиват бързо. И те се развиват много бързо, което довежда до огромни различия вътре в страната. Понякога отделните други градове са 3-4 пъти по-неразвити от столицата. Какво мислите за 800-те хиляди души като е, фактор, който да се отчита при подпомагането на регионите. Смятате ли, че това е годен показател или не е ли редно да вземем предвид размера на самата страна? Друг въпрос. Сравнявате страните по брутен вътрешен продукт. Смятате ли, че брутният вътрешен продукт е достатъчен показател за сравнение? Да вземем страна която има 75% от средния БВП за Съюза. Това е стандартът в Европейския съюз. Тези 75% показват, че страната вече не е бедна, но равнището на доходите същата страна може да бъде три пъти по-низко от средното за Съюза. Та брутният вътрешен продукт достатъчен ли е, за да сравняваме страните? Не трябва ли да отчетем и равнището на доходите? Хората, усещат пряко какви доходи получават, а не какъв е брутният вътрешен продукт. Един колега вече спомена за ролята на общата селско-стопанска политика за сближаване и изравняване на показателите. Искам да задам въпрос в същия смисъл. Общата селско-стопанска политика е една огромна програма, всъщност проект – който има връзка с сближаването. Какво мислите по този въпрос? И последният ми въпрос. Мислите ли, че съществуващата политика на сближаване е оптимална? Не мислите ли, че трябва да ускорим сближаването и за тази цел да въведем допълнителни показатели? Не мисля, че трябва да отчитаме само подобряването на деловата среда или институционната среда и структура. Може би трябва да използваме плана на Юнкер, за да допълним някои показатели. Има области в Европа, в които има голяма концентрация на предприятия. Те имат огромни проблеми, например, с замърсяване на околната среда. Благодаря, господин Хетман. Благодаря, госпожо председател. Обещавам ви да задам много кратък въпрос. Много интересно ми бе да изслушам изложението, което направи комисията. Изслушах внимателно предложението крайните региони, така наречените периферни региони, да инвестират повече в развитието на деловата среда, да инвестират в институциите си, за да имат по-добър шанс да се развият. Имам следния въпрос към авторите. Замисляли ли сте се какъв е отговорът на, след, на следния въпрос? От практиката си знам, че някои региони които са периферни, от 10 години се ползват от политиката на сближаване и това несъмнено е най-хубавото нещо за тях. Тези региони обаче се урбанизират подпомагат изграждането на умения, създават възможно най-благоприятна среда за делова дейност и си развиват институциите. Обаче все още изостават. Замислили ли сте се защо? Thank you. Благодаря ви. Ето, това вече са въпросите. В цялото им разнообразие, които зададоха членовете на комисията Реги. Бихме е, приели с удоволствие всяка допълнителна информация, която ще ни изпратите, включително днешното изложение, но сега очакваме вашите отговори. Заповядайте, господа. So the... Благодаря ви за отличните въпроси. Не зная дали ще мога да им отговоря в пълнота през следващите няколко минути. Последният е, въпрос който се отнася до това, че някои райони правят всичко, което е необходимо и въпреки това са изоставащи. Това е динамичен процес зависи къде се намирате в е, този процес. Особено когато говорим за страните от е, Централна и Източна Европа и тяхното присъединяване. Има доста голямо сближаване към средното ниво на Европейския съюз, но въпреки това продължават разликите между по-отдалечените и региони и по-големите градове. В доклада се подчертава, че ние може да се стремим към сближаване, но не всички региони ще постигнат едно и също ниво. Зависи къде се намират, колко гъсто населени са. Има най-разнообразни фактори. Трябва да има целеви политики, за да се развие потенциала на всеки регион. Ние не можем да очакваме едно и също нещо да се постигне в всички региони. Сигурно това не е пълен отговор на вашия въпрос, но отговаря на основните аспекти. Поставихте въпроса също за региони над 2 или 3. В доклада ние подчертаваме, че едно как е, се измерва сближаването, но когато говорим за намеса, там, където се прави политиката, там, където се реализира тя, там, където има някои слабости на пазара. Това може да е свързано с градовете, може да е свързано а, с а, земеползване, с много други фактори. Аз няма да говоря за НАЦ-2, да, да ги сравнявам с НАЦ-3. Ние трябва да се наместваме там, където е най-подходящото ниво. Като отчитаме факта, растежа в НАЦ-2 е също важен въпрос. БВП на това ниво, естествено, не показва цялата картина. Може да има бързо покачване на БВП на глава от населението в НАЦ-2, въпреки това да не се забелязва особен напредък в домакинствата. Ние трябва да разглеждаме нещата на различни нива. И едно от е, основните ни послания в доклада е, че трябва да отидем по-далече от БВП на глава от населението и да отчитаме възможностите за човешкия капитал, уменията и прочее. По въпроса за градовете – едно от важните неща, на които исках да обърна внимание за градовете. И това, което подчертаваме в доклада е, че тези второстепенни градове трябва да видим каква роля могат да, да играят, за да се постигне ефект, Near cities generally perform um, better than regions that are further and further out. Um, so the... Въпросът е как може да се използва като лост градът, за да може да изтегли напред и прилежащите зони. също крупната инфраструктура, свързаността вътре в градовете и извън градовете, също инфраструктура в е, информационните и комуникационни технологии. Първият е, въпрос е, засегна някои от тези аспекти. Ние говорим за умения за бизнес средата в градовете, как се вписват в кохезионната политика, какъв е правилният подход спрямо тях. Ако имам предвид същата макросреда, всички тези неща са част от кохезионната политика, градовете вече са част от нея, бизнес средата е част от нея. Извършва се доста интересна работа в някои от е, изоставащите райони за справяне с е, проблеми, свързани с е, подходяща бизнес среда, макросредата е по-сложен въпрос. Това е по-голям структурен въпрос. Относно уменията, Кристиян ще се спре по-подробно на тях след малко. Но аз искам само да кажа, че трябва да се използват различните инструменти, предлагани в и извън кохезионната политика и как могат те по-добре да се координират помежду си на оперативно ниво, как при финансирането на дадена програма могат да се използват различни източници на финансиране. Но нека да спра до тук и Кристиян ще продължа нататък. Благодаря ти, Том. Ще се спра на два въпроса. Първо, за структурната, по-голямата картина, за структурните реформи, за регионалната политика – отдолу нагоре, погледнато от гледна точка на изоставащите райони, а също съпоставяне на местното и национално ниво. Всички знаете, че това е основен въпрос, но трябва да се отчита в политиката. Сега ние работим с харватското правителство, с местното самоуправление в някои от регионите в страната, като Славония и други. И Целта е да видим по какъв начин този регион, който е изоставащ повече от две десетилетия, може да постигне напредък. Когато говорим с местните управляващи, става ясно, че има неща, които са под контрола на местното самоуправление и други, които са на национално ниво. Затова трябва да се види как да се решават тези въпроси по най-добър начин, как да се използват инструментите. Има доста детайли, но от гледна точка на политиката трябва да се отчитат тези разлики. На второ място искам да се спре на уменията. Разбира се, всички сигурно ще се съгласите, че инвестирането в образование, в умение е нещо много важно. Това е важен двигател за регионалното развитие. В доклада ние подчертаваме, че какво означава това и какво не означава. Връзката между работодателите, между образователните заведения е важна, но не само това. Има доста големи разлики в основните умения, които са необходими, за да има някой успех на бъдещия пазар на труда. Има доста разлики в Европа като цяло. Има някои държави членки, при които млади хора, които навлизат на пазара на труда, имат проблеми с боравенето с цифри. И за това важна стъпка е да децата, които израстват в такива изоставащи региони, да не изостават в образованието си и развитието си, да могат да освояват унези умения, които се търсят на пазара на труда. Тези разлики се виждат. Оставам обаче с впечатлението, че понякога не им се обръща достатъчно внимание. Ние обикновено се сравняваме моята страна с, с другите, но не сравняваме как децата от, е, с различен происход е, е, се справят. Затова трябва да се води дискусия в рамките на кохезионната политика и за развитието на човешкия капитал, защото това е важно за просперитета на всеки регион. Въпроса за пазара на труда. Това не е игра с нулев резултат. Трябва да има увеличаване на производителността. Това означава, че трябва да има създаване на работни места и то по начин, при който всички да могат да се възползват от тези възможности, да няма пречки. Доста често има пречки, дори когато се създават работни места, някои хора изпитват затруднения. И тук факторът пол играе също роля. Но нещата не се свеждат до нулев резултат. Важно е да има създаване на работни места, да се създаде подходяща среда, хората да могат да се възползват от вакантните работни места. Благодаря ви, благодаря ви за тази презентация, благодаря ви за възможността да проведем тази дискусия. С това приключваме по тази точка. Може би ще имаме и бъдеще възможности да обсъждаме тези въпроси с вас. Господин Бодвик, благодаря ви, благодаря за поканата. Много важно е да се чуе вашето мнение, за да придобием ориентация за това какво вълнува депутатите в Европейския парламент. В Втората седмица на май ще излезе книгата. Ние ще ви предоставим екземпляри. Ще помоля секретарията да установи контакт с вашата служба. За нашите представява интерес да се запознаем с тази публикация. И така, дами и господа, преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Първа размяна на мнение относно предложението на Европейската комисия за регламента за общо приложими разпоредби. Имаме двама са докладчика, госпожа Констанца Крел и господин Ван Нистелрой. Двамата са тук. Днес ще разменим мнение за пръв път. Комисията Реджи е водеща комисия. Трябваше да изчакаме, за да получим този статут. Ще получим становища от редица други комисии, може би половината от комисиите в Европейския парламент, бюджет, бюджетен контрол, економически въпроси, заетост, НВИ, Третран, Агри, Пеш, Култ, ФАМ, всички те са заинтересовани от това досие и ще изготвят становища. И така, сега ще пристъпим към размена на мнения. Давам думата на съдокладчиците. Кой от вас ще започне? Господин Бан Нистелрой. Да, Това ще бъде първо впечатление, както за колегите, така и за Европейската комисия. Ние разполагаме с текста на предложението. Заместник-председателят на комисията Домбровски беше в нашата комисия и беше казано, че има тясна връзка между кохезионната политика и кохезионните фондове. Европейския семестър, националните програми за форми и препоръките по страни. И за това може да се помисли, кои са работещите инструменти. Говорим за а, пилотен проект. Текстът ще се подобри в бъдеще след като видим как ще изглежда МФР, как ще изглежда регламента. Финансовата страна. Аз се намирам тук в същото положение. Дори съм още по-задачен. И поставях въпрос към заместник-председателя на комисията. Попитах го къде ще бъдат промените в политиката, в следващите предложения, които ще са свързани с политиката. Попитах го, защо трябва да има връзка с резерва за изпълнение и не получих отговор. Няма ясна връзка между инструмента резерв за изпълнение така че не получихме и отговор на генерална дирекция а, Реги. Ние отправихме също устен въпрос в а, пленарна зала през а, февруари и отговор, който получихме, не беше по-ясна, защото ние искахме да се създаде повече гъвкавост в този резерв за изпълнение, тъй като става дума за 21 милиарда. Може би ще се постигнат а, някои от целите дори а, преди крайния срок. Така че няма гъвкавост. Искате ли да промените нещо в регламента? Не, няма такова намерение. Разбрах, че Европейската комисия не е толкова достъпна. Ако комисията каже, че ще се използва средствата сега от резерва за изпълнение и парламента няма представа за това, не можем да говорим за добра комуникация. Съжалявам, че трябва да говоря толкова а, строго, но наистина не ми е ясно какво точно става там. Парламентът е... се блъска в една стена, не получава отговори. Трябва да изчакаме да видим какво ще стане с е, МФР, какви ще бъдат предложенията. Аз съм лично озадачен. Не знае, може би някой ще ми помогне. Констанца, председателката, госпожа Крел Благодаря. Всъщност, по-скоро съм склонна да се изразя абсолютно недипломатично и да... Просто едвам се сдържам да не попитам, защо комисията не си оттегли предложението направо това ще ни спести доста работа. Господин Ламберт вече спомена някои проблеми, въпроси, които стояха от самото начало и на които така и не получихме отговор. За мен е малко трудно да разбера защо е така. Добре, комисията е колегия, но господин Добровски е заместник-председател и ни представя предложението тук. Госпожа Крецо също, защото отговаря за регионалната политика. И ние двамата докладчици пожелахме да разговаряме с двамата комисари. И какво ни отговарят от кабинета на Домбровски? това влизало само в прерогативите на госпожа Крецо да разговаря с него. Е какво, е, освен въпросителни, да си задам? Освен това, най-общо процедурата за мен е неясна. Господин Ламберт каза, че а, критериите за изпълнение са разпределени. Не познавам регион или град, а, да, да, който да не желае да постигне целите си и да получи одобрение на изпълнението. Сега ние позакъсняхме, разбира се, с приемането им но е, прегледа на изпълнението трябва да бъде на разположение още през пролета на следващата година. Нещо, което за мен е свързано с е, бюджета. Значи имаме годишни траншове, които са планирани в бюджетната процедура в сега действащата МФР. И там не се предвижда преди края на 2019 година да се предоставят каквито и да било средства за резерва за изпълнение. Та, значи това са едни пари, които ги няма. И защ, как така ще ги вземем тези пари, за да можем в други ден да е, финансираме пилотни проекти? Това от бюджетна гледна точка е невъзможно. Същевременно се питам как така закон, който е влязъл в сила, се променя с ретроактивна сила – и независимо от това дали държавите членки са постигнали целите си или не, се отнемат а, резерва за изпълнение на държавите членки, да, на доброволна база, обаче никой не пита регионите, питат се държавите членки. Не ми е ясна каква точно е процедурата, да кажем, в федерална държава членка, как ще накараме регионите да върнат парите. Всички тези въпроси ги зададох и последния път, когато а, обсъждахме с комисията този въпрос. До ден днешен, ако въобще сме получили някакви отговори на някои въпроси, те са незадоволителни. А, и ще повторя това, което казах в самото начало. От Европейския парламент, от нашата комисия не може да се иска да одобрим изразходването на 21 милиарда евро, т.е. да ги върнем на комисията преди да излезе новата МФР. Става въпрос за централно управление, а не споделено управление. Тогава вече комисията сама ще решава какво да става със средствата. И е, по този начин не казваме нищо друго, освен че в е, политиката на сближаване не са ни необходими тези пари. Ние тук се борим на живот и смърт за повече средства за тази политика. Треперим какво ще е записано в новата МФР. Не можем още преди това да излъчим сигнал, че проявяваме готовност да връщаме пари на комисията. Все пак не, не живеем в някаква стъклена кула. Доколкото чувам от тук и от там, в Европейския съюз няма държава членка, която е ентусиазирано да се съгласи да преведе обратно тези парите и да се помоли на парламента да подкрепи комисията. Така че най-малкото, което очаквам днес, са някои отговори. Ако комисията все пак не оттегли предложението си, разбира се, до излизането на предложението за МФР, нещо, което мога да си представя. Абсолютно подкрепям предложението на Ламберт за е, организиране на изслушване тук, за да се консултираме първо с мнението на регионите и на второ място с е, така експерти, които разбират малко повече от правните последствия, защото не ни е ясна юридическата, правната ситуация, на какво основание се иска това. И ако получим положителни отговори на всичко това, трябва да обсъдим каква да бъде процедурата по такова обратно превеждане на средствата на комисията. Мисля, че в изло... предложението няма и помен от яснота по тези въпроси. И докато не получим такава яснота, аз лично няма да работя дори по а, изменения. Мисля, че господин Ламберт и аз сме на едно мнение тук. Uh, uh, Чухме двамата съдокладчика. Те заявиха, че има много неясноти и че не сме получили отговор на въпросите, които сме повдигнали на предходни заседания. И в комуникацията ни с Европейската комисия. Сега искам да дам думата на представителите на Европейската комисия да се опитат да отговорят на някои от въпросите, след което ще продължим с докладчиците в сянка, тъй като в момента разполагаме само с предложение за специално изслушване, което идва от двамата са докладчика. След е, тяхното изказване мисля, че всички сме съгласни, че е необходимо да има такова специално изслушване. Но нека да чуем евентуални отговори от Европейската комисия. Господин Вон Бреска има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на депутатите от Европейския парламент за коментарите и въпросите. Боя се, че няма да съм в състояние да отговоря на всичките ви въпроси днес, но нека да се опитам да хвърля известна светлина върху предложението на комисията. Едва ли трябва да подчертавам колко важни са структурните реформи. Всички сме съгласни, че те са необходими. Но виждането ни за предложението на комисията и за реформата на този инструмент пайлот е една възможност за държавите членки, които напълно доброволно могат, ако считат, че това е верният път, който трябва да следват, да използват част и целият резерв за изпълнение, за да дадат тласък на структурните реформи. Ние трябва да дадем тази възможност на държавите членки тъй като могат да възникнат ситуации, при които програмите няма да постигнат заложените цели и вместо да губят парите, държавите членки ще имат възможност да използват средствата и Разбира се, тези средства ще останат в същата държава членка, няма да се връщат в комисията със сигурност. Тези средства могат да се използват от страната за други цели. Така гледаме на този въпрос. Мисля, че държавите членки трябва да разполагат с тази опция. Никоя държава членка, никой регион няма да бъде принуждаван, защото е необходимо средствата да се вземат от програмата е, да бъдат е, вложени е, в даден ангажимент за реформи. Също партньорите, социалните партньори трябва да дадат своето съгласие за промяна в програмата, иначе нещата няма да вървят. Тъй като правилата за регламент, на регламента и един от основните принципи на кохезионната политика трябва да се спазват, а именно партньорството при програмите. Мисля, че а, това е много важен пилот за 2000, след 2020. Знаете, че комисията възнамерява да предложи подобен инструмент и след 2020. Ние бихме искали да можем да извлечем полки от дискусиите, от преговорите с държавите членки за това какъв тип реформи могат да бъдат подпомагани, как да се определят цели, междинни и дългосрочни. За всичко това би било много полезно преди новата МФР да влезе в сила през 2021 година, да имаме някои конкретни практически полуки а, от този проект. Ето е, защо ние предложихме да се използва метода на прякото управление. При сегашната обстановка а, това е много по-малко рисковано и няма да доведе до проблеми, ако искаме такъв механизъм да залегне в правилата за споделено управление. Помислете се, например, кой ще отговаря в такъв случай, дали това ще бъде управляващият орган или аудиторският орган, за какви разходи става дума, кои ще бъдат допустими за възстановяване разходи и прочее. Разбира се, нещо ни не спира в кохезионната политика да използваме частично, например, пряко управление, например, техническата помощ, която и сега е под пряко управление, или пък инициативата за а, градски действия. тези средства в пакета за кохезионната политика не трябва непременно да се използват на базата на споделеното управление. Ние искахме нещата да са опростени. Ето защо предложихме пряко управление. Не е също напълно вярно, че ще вземем пари от резерва за 2019 година и че ще ги използваме за различни цели. Начина по който ние гледаме на това е, че държавите членки ще трябва да ни дадат сигнал в контекста на европейския семестър – Например, в плановете за реформи за 2019 година, тези, които ще бъдат представени от държавите членки след една година. И това ще е възможност държавите членки да дадат сигнал на Европейската комисия, че искат да се възползват от тази възможност. И паралелно с това ще проведем преговори за ангажиментите, за жалоните, за поетите за поставените задачи и прочие. Държавите членки, повтарям отново, са тези, които ще решат кои програми, кои ресурси ще използват за подобни ангажименти за реформи. Това може би ще обхване по-голямата част от 2019 година. И тъй като това е пилотен проект, ние искаме нещата да са прости, кратки, затова и изпълнението ще бъде само за срок от 3 години. Ние знаем, че структурните реформи обикновено отнемат по-дълго време, за да бъдат реализирани. Тоест, тук става дума само за постигане на определени цели – а не за оценка на ефекта от реформите, тъй като това отива много по-далече от една пилотна фаза. Затова искаме нещата да са кратки, упростени. Държавите членки трябва да разполагат с тази опция. И на последно място, но не е по значение, искам да кажа, че има поне една държава членка на този етап, Португалия, която вече е дала сигнал на комисията, че проявява ни интерес към използването на подобна възможност, ако са законодателите се съгласят да следват предложението на Европейската комисия и да приемат това предложение на комисията. Нека да спра до тук. С удоволствие ще отговоря на въпроси. Благодаря ли много? Госпожа Дженорио, желаете ли да вземете думата сега? Не. Не? Добре. Добре. Продължаваме в такъв случай по обичайния ред с докладчиците в сянка. Госпожа Томашич, имате думата. Thank you very much, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Групата на ЕКР не поставя под въпрос необходимостта от подпомагане на структурните реформи, но, но имаме сериозни съмнения във връзка с този проект на комисията. Подчертаваме, че е, да се въведат промените сега, сегашната бюджетна перспектива, означава не само да се смути значителното изпълнение, значително изпълнението и наблюдението на кохезионната политика, но и да се смути отражението на тази политика, тъй като мерките по нея могат да се пренасочат е, към е, общо тълкувани структурни реформи, не свързани с целите на политиката за сближаване. Комисията може така да изразходи целия фонд или резерв за политиката за сближаване и това е преждевременно, означава, че механизмата няма да може да бъде добре изпитан при сегашната перспектива, а това ще служи като демотивация на успешните програми. Резервата за резултатите е инструмент за насочване на политиката за сближаване към постигане на резултатите, които са зададени. Благодаря. Господин Ван Мелтенбург. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че говорим за нещо, което много е скъпо на групата АЛДЕ, структурните реформи. И за това е важно да създадем условия за добри инвестиции като цяло. Приветстваме идеята, върху която се опира предложението, но имаме и много въпроси. И мисля, че окончателната позиция на групата ще зависи до голяма степен от разясненията, които ще бъдат внесени от комисията. Например, Гледам проекта. Виждам, че в новия член 23 комисията трябва да приеме решение чрез акт за изпълнение, като посочва ангажиментите, които да бъдат изпълнени от държавите членки и сумите от резерва за резултатите. На основата на какви критерии ще се прави това? Да не би след няколко години да се натъкнем на проблеми с сметната палата, заради това, че няма добри критерии за разпределението на средствата, защото средствата не са свързани. Това го чета в същата разпоредба. Свързани с разходи, а не с финансиране. Вие дадохте пример с Португалия. Какво точно искате да финансирате? То трябва да се определи на основата на критерии, които са свързани с някакви желони, особено ако говорим за фаза изпълнение. И то за период от по-малко от 3 години. Мисля, че това е фундаментално. Ако желаем да задействаме новия механизъм за резултатите. Това е пилотен проект, обаче ако не го овладеем, много трудно след 2020 година ще имаме добър механизъм за резултатите. Първоначално идеята беше резервата за резултатите да се превърне в стимул – Обаче сега държавите членки казват, след година ще можем да използваме резерва за всичко и затова сега няма нужда да си даваме толкова зор. Аз мисля, че резервът трябва на практика да бъде стимул за постигане на целите. Имам и много повече въпроси, ще ги запазя за изслушването и разбира се, координаторите могат да поговорят по този въпрос. Струва ми се, че е неотложно да получим отговор на това, което запитах сега. И разбира се, ще търся всевъзможни разяснения по други пътища. Благодаря. Благодаря. Зелените не желаят. Госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Сега, пет месеца по-късно, най-сетне отново разискваме предложението на комисията. За нас това представлява не само изменение на общия, реглам, е, на общия регламент, а и знак за това как гледа комисията на кохезионната политика. Надявам се, че съветът ще се произнесе решително против тази тенденция защото в този, това предложение се изисква разширено използване на резерва за резултатите. Говорим за 6% от всички структурни фондове. 21 милиарда. След Полша, Италия е най-големия ползвател на тези фондове в размер на 2,5 милиарда като става въпрос от, за периода 14-20 година. Тук се предлага изменение на основния текст и се представя като някакъв пилотен проект. А при следващата финансова рамка тези мерки ще бъдат ли устойчиво финансирани? Никъде не се казва откъде ще дойдат средствата за тях. Тук се казва, че става въпрос за временно преразпределение на средства. Много добре знаем, че структурните реформи са предмет на споразумение с комисията в рамките на европейския семестър и въпрос на координация на тази политика между партньорските страни. Нека си спомним пакета от 2017 година за задълбочаване на еврозоната и е, задълбочаване на общите разпоредби. Въобще прави се какво ли не да бъдат е, принуждавани държавите да извършват реформи в пенсионната система, правосъдната система, пазара на труда и прочие и прочие, но винаги сме казвали, с някои реформи сме съгласни, например, борба с избягването на данъци, но когато има попълзновения срещу социалната система, не сме съгласни според нас не може, няма обяснение защо реформите трябва да се финансират от кохезионните фондове. Също така не споделяме мнение, не, не, не, не споделяме това, че се поставят под съмнение основни принципи на кохезията, на сближаването. А, тук се посяга и на средствата за спешни цели, с което се подкопават целите на социалната спойка. За нас това е опасност. А какво ще стане с държавите членки, които нямат възможност да освояват фондовете? Ще, в пълна степен ще, ще изгубят ли резерва си за изпълнение. Имаме много критики към вашето предложение. Ще разгледаме, разбира се, всички предложения за изменение. Благодаря ви. Това бяха координаторите на политически групи. Още двама членове на комисията Реги ще се изкажат. След това ще дам думата на представителите на Економически и социален комитет, за да представят становището на този комитет по същата тема. Господин Новаков. Thank you very much, Chair. I'm not expert on communication, благодаря. Не съм специалист по комуникации, нито по е, връзки с обществеността, но и двамата са докладчици се нуждаят от допълнителна информация. Следователно, може би трябва да се подобри комуникацията между парламента и комисията. Още от самото начало имам усещането за някаква следистина – Започнахме с бюджет от 140 милиона и с мнозина колеги тук споделихме доста подозрения за това как един бюджет от средно 5 милиона на държава членка ще доведе до структурни реформи. След това увеличихме бюджета и сега идва това предложение. То постъпва само година или година и половина по-късно. Не казвам дали предложението е добро или лошо. Съдокладчиците ще направят своята преценка и ще започнат работа. Но въпросът е за тази година, година и половина след началото на работата. Какви са окончателните намерения? Може би в това отношение ние бихме могли да бъдем добри партньори. През последните три е, седмици т.е. през последните три месеца, и въпроси постъпват всеки ден. Какво става с резултатите? Защо ги стъпквате? Не мога да разбера кой казва това на хората. В регламента за общите разпоредби ни създаваме известна несигурност за бенефициерите. На всеки два месеца променяме начина по който функционират е, фондовете, с регламента за общите разпоредби, с резерва за резултатите, с механизма е, за реформите. Мисля, че е, трябва да се намалят тези промени и да има повече доверие между институциите. Това струва ми се е в общ интерес и на парламента, и на комисията, в интереса е и на бенефициерите. Иначе всяка седмица трябва да обясняваме на кметовете, на общините, на бенефициерите, на малките и средните предприятия, защо обяс... на всеки три месеца правилата се променят. Благодаря, госпожа Малетич. Мисля, че е много важно наистина да отговорим на въпроса какво се опитваме да постигнем, защото разбира се, ако използваме резерва за резултатите, за да допълваме техническата помощ, която се отпуска в политиката за сближаване и ако наистина финансираме реформите на обществения сектор с изграждане на капацитет, на умения, и по-добра подготовка за бъдещето, това може да се приеме. Можем да се съгласим с него. Особено като се има предвид, че тук има една факултативност за държавите членки. Но по време на изказването си комисията каза, че иска да обвърже всичко с националните програми за реформа. И от тук аз започвам да изпитвам някои съмнения. Ако има връзка с националните програми за реформа, това звучи а, като е, програма за подпомагане на структурните реформи. Обаче ние вече дискутирахме такава програма. Тя съществува. Мисля, че подходът е неправилен. Не се казва, че Тоест, казва се, че не е добре да има споделено управление, че резултатите трябва да се постигат по пътя на прякото е, управление. Изцяло звучи като нова програма за подпомагане на структурните реформи. Това трябва да ни накара наистина да се замислим. От друга страна, вие казвате с е, вашето изказване, даваме гъвкавост на държавите членки. Позволяваме им да бъдат гъвкави, да бъдат бързи и да решат да изразходват средствата за структурни реформи. Когато държавите членки решат да използват е, тези средства, например, за проекти за интегриране на културното наследство. Имам конкретен пример, защото в Харватия използваме изцяло средствата си за тази цел. Сега ние не можем да извършим пренасочване на средствата към друг приоритет. И няма гъвкавост. Фактически държавите членки са принудени да изразходват средствата за това, за което иска да бъдат изразходвани те Европейската комисия. А става дума за национални параметри в случая. Благодаря ви. Няма други членове на комисията реаги, които да желаят да се изкажат. Господин Палмиери Имате думата да представите становището на Економически и социален комитет по това досие. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. За нашата комисия е от огромно значение да съществува инструмент, е, който да подпомага провеждането на реформи, които от своя страна ще дадат възможност държавите членки да изпълнят задълженията си в рамките на европейския семестър. но обаче трябва да се подчертае колко е важно структурните реформи да бъдат дефинирани, да бъдат описани по-точно. Обръщаме внимание на факта, че могат да се извършват и реформи, които в кратки срокове са съпроводени с по-високи разходи, но в дългосрочен план вследствие на тях приходите ще нараснат. Така че комисията трябва много тясно да си сътрудничи с държавите членки, за да разгледа възможността и за такива реформи. От което ще се постигне повече интеграция в Европейския съюз. Тоест, нашият комитет е за механизма за стимулиране на структурните реформи, стига е, в рамките на МФР да се предвиди съответното при, е, финансиране. Но Европейския економически и социален комитет смята, че след предварителното финансиране на пилотната фаза с пари от резерва за изпълнението, действително ще последва, действително ще последва намаляване на социалните различия. Т.е. трябва да се следи много зорко какви са последствията от тези, действителните последствия от тези мерки в рамките на европейския семестър. Настояваме още веднъж да се спазва принципа на партньорство. Економическите и социалните партньори, както и гражданското общество, трябва да участват и то на всички етапи, включително и а, при наблюдението върху провеждането на реформите и стратегическата им оценка. Благодаря ви за вниманието. Разбира се, че съм на разположение ако имате въпроси, разбира се, че можем да ги обсъдим и в двустранни разговори. Надявам се, че това е, беше само една, от, една първа възможност да започнем такъв редовен обмен между нашия комитет и вашата комисия. Господин Ван Бреска, желаете ли да отговорите на някои от въпросите? Да, разбира се, благодаря. И много благодаря за въпросите, които бяха така уместни. Ще се спра на три проблема, които поставихте. Първият. Защо не сме по-изрични? Защо не кажем предварително? Ето кои са критериите, на основата на които ще преценяваме вашите реформи и прочие. Еди как си ще бъдат задавани целите и така нататък. Защото мълчанието ни се възприема малко като заграбване на властта от комисията. Проблемът, с който се сблъскваме, е, че ние не знаем какви реформи и какви мерки ще предложат държавите членки. Например, споменах Португалия. Португалските компетентни органи искат да подобрят качеството на, европе... на португалската система за образование и обучение, да подобрят достъпа до тази система. Това е много конкретна тематика. Но може да става дума за приоритети в областта на здравеопазването, на деловата среда, на пазарна на труда. В много различни области се налагат реформи и е трудно предварително да се каже ние ще оценяваме по еди какъв си начин, защото всичко зависи от областта и от типа мерки, които желаят да възприемат държавите членки. Всичко това изцяло зависи от държавите членки. Комисията не казва такава е сумата или такъв е начинът, по който вие ще си задавате целите. Ние очакваме държавите членки да направят предложения и да ни кажат ето какви мерки желаем да приложим. От такива стимули имаме нужда. Ето целите, ето жалоните, ето средствата, от които се нуждаем. Не искаме комисията да налага на държавите членки. Не, обратно е. Държавите членки трябва да направят предложенията си. И още веднъж трябва да кажа, че никоя държава членка не може да определи тези цели, ако няма съгласие с тях от страна на регионите. Аз най-добре познавам Германия. А, не можете да вземете пари от Бавария или от Саксония, ако органите на тези провинции не изразят съгласие. Не можете да кажете, ще им вземете пари, ще ви вземем парите и просто ще ги насочим в някакъв си механизъм. Те няма да се съгласят. Вторият проблем. Защо, не, защо използваме е, механизмите по политиката на сближаване. Защо не използваме тези механизми? Защото политиката на сближаване е фокусирана върху инвестициите. Наистина в много области са необходими инвестиции. Например, реформа на пазара на труда. Нуждаем се от инвестиции, за да преквалифицираме хората. Обаче има и други реформи, които са по-скоро с нормативен или с административен характер. И в този случай е невъзможно реформата да бъде количествено оценена, защото самата реформа може да се изразява в приемането на нов нормативен акт. Колко ще струва това, никой не може да каже. Затова нашият подход към този пилот е следният ще използваме нова разпоредба, която бе въведена чрез регламента Омнибус. Мисля, че тези преговори са добре познати на председателя. Плащане по условие. Не става дума за разходи, за осребряване на фактури, а за това да се зададе цел и ако тази цел бъде постигната, се дават парите това е единственото, което ще гледаме. Дали е постигната целта? Няма да гледаме и да четем фактури. Това е съвсем различна философия от политиката за сближаване, където винаги изхождаме от разходи и тяхното осребряване. И на последно място, но само като изброяване, защо искаме да обвържем този механизъм с националните реформи. По две причини. Първо, европейският семестър е рамката, в която се обсъждат структурните реформи. Следователно е много смислено съществуваща рамка да се използва е, не само за това държавите членки да предлагат реформите, но и за комисията да следи изпълнението на тези реформи. Вие много добре познавате докладите по страни. Комисията ги готви всяка година. И там има раздел, в който оценяваме напредъка постигнат по един или друг ангажимент, свързан с реформи. Смятаме, че не е смислено, нито пък ще бъде ефикасно да създаваме нова или отделна система за този процес, ако вече съществуват такива процеси, които могат да бъдат използвани за наблюдение и за оценка да бъдат използвани, имам предвид. И това е елементарната причина, поради която преценихме, че такъв подход е правилен. Благодаря, госпожа Крел, господин Ван Нисълрой. Госпожа Крел. Всичко това, което чух, така и не ме убеди. Може би никой няма да се изненада от това, което казвам. Господин Бреска, много добре помните, че парламентът въобще не искаше да се формира тази резерва за резултатите, защото целите са толкова ниско заложени, че преди 7 години всички бяхме на едно мнение, че всяка държава членка ще успее да постигне тези цели. И вие много добре знаете това. Вие бяхте един от онези, които формулираха целите заедно с нас. Така че не разбирам защо сега към днешна дата изведнъж трябва да, да дадем да похарчим пари, предназначени за кохезионната политика, за да финансираме други неща, които са несъмнено важни. Аз съм за структурните реформи, но те не са част от кохезионната политика. Моята цел е да защитя кохезионната а, а, политика, да подкрепя регионите и местните общности в стремежа им да изравнят а, разликите помежду им. Това е. И сега изведнъж комисията да се яви и да каже дайте обратно 21 милиарда, ама който иска, не всеки. Значи в Германия няма да получите одобрение, примерно от федералните провинции. Аз поразпитах какво мислят за предложението ви. Абсолютно негативно са настроени, освен това знам че Германия също се ползва с, от инструмента на програмата за подкрепа на структурните реформи, т.е. и в Германия има нужда от реформи. Така че ако излезете с предложение за това какво може да се направи с неизразходвани по различни причини средства от резерва или по линия на кохезионните фондове, примерно използването им в други региони за цел, с цел сближаване или някои особено старателни региони да получат специална подкрепа. Това би било истински резерв за постигнати резултати. Но просто така да искате да го зачеркнете и да похарчите парите за нещо съвсем друго, Съжалявам. Първо, не получих е, отговор на въпросите си. Държа да имаме изслушването, за което говорих. И освен това, не съм сигурна, че в момента това е най-правилната стъпка. Благодаря, господин Ван Нисълрой. Благодаря. Ами, не остана много. И... Не, не, не остана много от предложението. Защото всъщност всичко се свежда до един въпрос. Желая ли парламентът да промени регламента за общите разпоредби? Ако не желае, може да се постъпи така, както предложи госпожа Крел. Комисията си оттегля проекта. Това не означава, че той ще бъде изгубен да, просто ще бъде включен в проектите от юни месец. Това не е загуба, а мъдрост. Никой не наказва мъдростта. Ако тази мъдрост не може да бъде постигната, да имаме изслушване тогава. Благодаря. Благодаря за тази дискусия. Обикновено Казвам, че следващата ни стъпка ще бъде обсъждането по проекта на доклад за този нормативен проект. Обаче днес и двамата докладчици, всички докладчици в Сянка, поискаха повече информация, повече потвърждения и помолиха да бъдат коментирани въпроси, които до сега не са получили отговори. Благодаря за опита, който положи господин Бреска. Беше много така сърцат опит, но явно аудиторията не е удовлетворена. Затова няма да приключвам обсъждането с обещание за проект на доклад. Ще приключа, обещавайки, че днес на заседанието на координаторите ще обсъдим идеята за специално изслушване по темата, защото когато има толкова много въпроси, те се нуждаят от отговор. Затова нека приключим дискусията по този въпрос днес. Ще я продължим на заседанието на координаторите. Това бе последната точка в дневния ни ред за днес. Можем ли да продължим с заседанието на координаторите. Какво ще кажат координаторите? Да, моля тези, когато тези, които не могат да участват в заседанието на координаторите, да напуснат зала.